<clears throat> We resume the agenda now, because we understand the rapporteur, the co-rapporteur. Продължаваме с дневния ред и се извиняваме за малкото закъснение. Сега преминаваме към разглеждане на измененията по съвместния доклад с Комисията по култура и образование към стратегия на ЕС за международните културни отношения. 13 изменения на 26 април имаше заседание с докладчиците са стигнали до 21 компромиса. Ние ще трябва да ги разгледаме. Веднага давам думата на съпредседателя. Благодаря ви за присъствието на това съвместно заседание с Комисията по култура и образование. Благодаря, искам да кажа няколко изречения. Sorry. Sorry, Mr. Brock. Uh, it is my turn to... Извинете, но е мой ред. Тъй като аз също председателствам заседанието. Благодаря на господин Сен за изказването. И сега ще премина на унгарски язик. Благодаря ви. Преди да дам думата на докладчика, бих искала да кажа няколко думи. През последните няколко години Европейския съюз преживя економическа и социална криза. В отговора на тази криза има един липсващ елемент и това е културата – ние в Комисията по култура и образование сме на мнение, че е изключително важно да се обсъждат и културните измерения, когато става дума за политики. Културата също може да бъде инструмент. Културата дава смисъл на живота и е една от основите на обществата ни. Благодаря на докладчиците за този изключително наситен доклад, който описва смисъла на културата като двигател на нашите международни отношения. Сега давам думата на господин Брок. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да говоря дълго, защото вече имахме дебат по въпроса. Мога да потвърдя това, което каза госпожа Бокшток. Обработихме повечето от спорните въпроси. Има само отворени моменти при компромис 2. Тук нямаме съглашение, но ще го намерим, сигурен съм. Културното наследство на Европа. Това е спорният момент тук. Философи, философията, християно, еврейските и антични традиции. някои искат и те да бъдат признати за културно наследство. Аз съм против. Това всичко е много важно, но не е наследство. Трябва да има разграничение, според мен, но сигурен съм, че при следващите, въпро... през следващите дни ще намерим компромиси по този въпрос. Нека всички са щастливи, със сигурност смятам, че ще бъдат. <clears throat> Както казва Лайбниц, немски философ, ние искаме да осъществим най-доброто от всички светове. Така е. Културата за Комисията по култура е, културата е ценност, докато за нашата комисия културата е, има инструментален характер. Това са различни позиции, които обаче могат да бъдат комбинирани От моя гледна точка, сътрудничеството с госпожа Коста вървеше добре. Също така смятам, че използвайки културните ценности, сме повече в, в състояние да постигаме нашите мироопазващи, миротворчески цели – когато съм в командировка, аз винаги се запознавам с културата на страната, която посещавам и се вижда, че това е много по-задълбочено е, културата има по-задълбочени корени от политика, от економика, например. Но културата не е европейски прерогатив, той е прерогатив на държавите членки, така че тук трябва да работим и с тях. Лисабонският договор постановява, че в областта на културата имаме само подкрепяща роля, подпомагаща роля. Така че в тази инициатива трябва да привлечем и държавите членки. Европейският съюз използва културата в представителството си на държавите членки, но за тази цел държавите членки трябва да подкрепят европейските институции. В крайна сметка, нашата култура е нашата идентичност и тази идентичност трябва по координиран начин да бъде представена от държавите членки. Ние искаме операционално да използваме културата, да я представяме и същевременно искаме да я използваме като допълнителен елемент на външната политика. Повтарям, с госпожа Коста работихме много добре. Има на едно място различия, както споменах, между политическите групи, но сигурен съм, ще успеем да ги преодолим. Сега трябва след малко да взема <clears throat> участие в едно обсъждане в комисията. Става дума за Флорентинския институт по образование. И тъй като колегите от комисията ме помолиха да присъствам в началото на този, на този разговор, аз ще използвам възможността да представя и нашия, нашата инициатива. Благодаря. А сега госпожа Коста има думата. Eh, buonasera a tutti, mi scuso per qualche minuto di ritardo, volevo... Ehm... Добър ден на всички, извинявайте за закъснението. Сигурна съм, че са докладчик колегата Брок е очертал основните въпроси и в светлината на внесените изменения искам да кажа съвсем накратко, че според мен гледната точка на измененията, не всички, но много от тях са насочени към по-добро регламентиране на много от въпросите, които обсъждаме, в това число и някои от измененията на докладчика. Както знаете, ние искахме да съсредоточим доклада си върху три е, главни насоки. Е, това е културата като международни отношения, които трябва да се обогатяват от културният елемент и много от измеренията казва това. Говори се за образование и наука, като основен елемент, за да играем и истински стратегическа роля като Европейски съюз в съответствие с принципа на субсидиарност, но заедно с това и като глобален играч, който иска да играе в миропазващи операции, междукултурния диалог, междурелигиозния диалог и културните взаимоотношения – също така и в контекста на двустранни взаимоотношения, в това число и онези, които обсъждаме. Навсякъде се говори за междукултурни взаимоотношения. Тази тема е застъпена в много от изменения. Ние е, с докладчите в Сянка успяхме да стигнем до 20 компромиса, които обхващат 80 изменения. Мисля, че се спазва предложената структура, цели, управление, взаимоотношения между хората и глобална стратегия. По-конкретно, в много изменения е застъпено схващането за възможността културата да е, играе, да оказва сериозно въздействие като мека власт. В е, много изменения се споменава за платформата, която трябва да бъде обогатена и това да бъде ориентир за разширяване на участието, значението на заинтересованите лица и международните организации като партньори ЮНЕСКО, дълъг списък организации, които са наши партньори. Другото, което е много важно, е свързано с културата, извинявайте, структурирания диалог по управлението. И тук се води, тук събеседници са, международ, са културните организации, творците, между европейските мрежи, местните творчески мрежи, също така засилване. И тук споделям напълно международното измерение на съществуващите програми. Това е застъпено в много от предложението и подсилване на ролята на творческата индустрия като двигател на социалното и економическо развитие. На мен ми се струва много важно да се спомене е, европейският инструмент за превенция и защита чрез е, бърз механизъм за предприемане на действията. ЮНЕСКО започна работа по тази идея. Това са сините каски. Е, това е също така връзка между различни области, като се засилват ролята на ЕАС и също така мисля, че всички приема това, нашата, нашето желание да има едно управление с ясни цели и срокове. Годишни, многогодишни планове – които да се обсъждат в европейските културни форуми и дните посветени на политиката на развитие, да се изгради връзка с политиката за съседство с страните от юга, изтока и с трети страни и да има да се предвидят специални ресурси на службата за външни дейности. В е, много предложения се поставя акцент върху новите поколения чрез подсилване на програмата за международна мобилност на млади творци и естествено някои колеги поискаха да да се, да се обърне сериозно внимание на културната дипломация и също така да се използва културата на мигрантите и на малцинствата като обогатяващи европейската култура. През 2008 година тази стратегия беше обсъдена с... и накрая смятам, че е много важно да се спомене и това в търговските взаимоотношения да се, да се държи сметка за конвенциите на ЮНЕСКО и вноса на културните ценности. Споменах само някои от въпросите, повдигнати в внесените измерения. Те са към 360. На 30 май ще гласуваме и съм убедена, че с докладчите в Сянка ще свършим добра работа. Благодаря ви. Благодаря ви. И сега докладчиците в сянка от името на НП господин Здруевски. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, аз също съм автор на компромисни изменения, мисля, че те отразяват нашите мнения и нямам желание да ги променям. В началото господин Брок е, спомена, че имаме разногласия по две компромисни изменения. Готов съм да ги обсъдя, но не искам да <laughs> цитирам още имена на философии, Например, ако ще трябва да говорим за Лайбниц, нека говорим и за волтери, и за други философи. Ако ще споменаваме исляма, то нека тогава да изброим всички други култури, които са се отразили на европейската култура, включително и японската култура. Знаете, че тя е повлияла нашата кулинария – така че нека бъдем предпазливи с основното послание на текста. Днес, според мен, трябва да говорим най-вече за естеството на културата и на това материално и нематериално наследство в Европа. Би трябвало също така да подчертаем, че културата трябва да е инструмент в дипломацията. В стратегията на Европейския съюз културата ще бъде затвърждавана, като се помага на отделни държави членки. Те ще отправят собствените си послания. Мисля, че не е необходимо да доукрасяваме документа, нека се придържаме към компромисите. Благодаря ви. госпожа Хименес Барбат. Искам да благодаря на Силвия Коста за извършената работа по този доклад за стратегията на ЕС на международните културни отношения. Благодаря и, че отрази някои от моите предложения и те стигнаха до компромиса. Докладът отразява ценностите, които споделяме културата, която споделяме. Тя обединява хора и с различен происход, създава връзки между страните, много важен елемент и на външната политика на Европейския съюз. Искам да се спра само на няколко момента. Отчитам колко е важен междукултурния диалог и диалога между регионите, но искам също така да подчертая, че този диалог трябва да включва и хора, които не са свързани с религията, хуманисти, мислители, които са между 15 и 37% от световното население. Могат да се намерят навсякъде, включително и в мисиоманските страни. Според мен докладът трябва да е по-ясен, като отчете този факт. За нас са важни хуманистичните ценности, свободата на словото, на мисълта, защото това е основата на европейската история. Нашият принос е, за този доклад е свързан и с връзките между Европейския съюз и страните партньорки въз основа на мира за избягване на конфликтите, като се уважава правовата държава и основните права, както и свободата на словото. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Милас Мон. Мистер Мон, the floor is yours. Заповядайте. Извинете ме, аз говорих всъщност за компромисите тъй като ми казаха, че те са прияти, но нямах щастието да се запознае с текстовете. Първо искам отново да благодаря на Силвия Коста и Елмар Брок за техния доклад. Културните отношения са много важни в международен план. Европа и държавите членки наистина имат огромен културен потенциал. Ако разглеждаме културата като инструмент, то е ясно, че трябва да използваме този инструмент. За организация като Европейския съюз, която има второстепени правомощия в културната област, е важно да се отбележи, че все пак това са някакви правомощия. Културата може да бъде международен инструмент и в този контекст – Искам да се спра на културните европейски маршрути. Идея започна преди 30 години по инициатива на Съвета на Европа. Такъв маршрут е този до Сантьяго де Компостела. Вече има 32 маршрута. Има различни страни, кандидатки и от южното и източно съседство – Имаме общи корени, споделени територии. Това всъщност ни обединява, не ни противопоставя. Напротив, и според мен това е изключително полезна програма, която Европейският съюз трябва да продължи да подкрепя. Пак казвам, много е важно тези маршрути да не се ограничават само до европейските държави членки, а да включват и страни кандидатки и страни в съседство. Елмар Брок си тръгна, за това се обръщам към Силвия Коста с молба да се отнесе благосклонно към изменение 310. То е моето и става дума именно за тази програма на съвета на Европа. Благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата, следователно я давам пак на госпожа Коста. Колеги, и е- Драги колеги, благодаря и на колегата Брок и на докладчите в Сянка. Постигнахме напредък по и измененията и компромисите. Да, солидаризирам се с казаното от колегата МОС. Ние трябва да поддържаме много тесни взаимоотношения с съвета на Европа. Да отговоря на колегите, които се изказаха, бих, е, исках, е, бих искал да кажа, че и аз смятам, че трябва да се гледа напред и да е, се работи по международна културна политика на Европа. Да, отчитайки принципа за субсидиарност. И трябва да работим е, за платформа за международни културни отношения. Е, аз смятам, че трябва да интегрираме разпоредбите на член 187 на договора, за да подсилим сътрудничеството с трети страни, да създадем чувство за общо принадлежност, за обща идентичност и общи културни корени, за да отговоря на колегата Хименес – Искам да кажа, че приемаме тревогата ви за междукултурни, междурелигиозни отношения. Меж... Междукултурните взаимоотношения с обхващат всички религии, всички философски схващания, кои аз мятам, че най-важното в този момент има сериозно предизвикателство, а именно между религиозния диалог. Това е важно за всички, в това число и за онези, които не са вярващи. Защото това е възможност да се работи а, по политика за мир, имайки това, което каза папа Франциск в Египет, е много важно за междурелигиозния диалог, но междукултурния диалог обхваща всички схващания, всички корени. Що се отнася до Въпросът, който повдигате и той е много приемлив, ролята на мироопазващите операции и културните, културното разнообразие, което трябва да се съчетае с правата на човека. Да, споделям това. Благодаря на всички и мисля, че беше много полезно. Беше много полезен диалога, който проведахме. Благодаря ви. Съвместното заседание на АФЕД и Комисията по култура приключва. Благодаря ви, приятен следобед. Искам да благодаря на членовете на Комисията по култура и образование за присъствието. Ще ги помоля да напуснат залата тихичко, защото предстои да гласуваме. Веднага започваме да гласуваме. Даваме само 30 секунди за напускане на залата от страна на нашите колеги.